Um, hello, dear colleagues. Good evening. Добър вечер, скъпи колеги. Добре дошли на извънредното ни заседание тук в Страсбург. Запознали сте се с, с проекта за дневен ред за днешното ни заседание и ако няма възражения, приемаме дневният ред. Има превод на 20 езика. И както винаги разполагате всички документи в електронен вид в и камити приложението. Също така нашето задание се излъчва в интернет. Бих искал също така да ви припомня за неофициалната среща с госпожа Айни, председател на коалицията за на големите амбиции и президент на Републиката на Маршаловите острови. Тази среща е в контекста на разискванията на отеглянето на Съединените щати от споразумението от Париж. Това ще бъде прекрасна възможност да обсъдим темата с една от държавите най-пряко засегнати от измененията в климата. Също така и предвид предстоящата конференция КОП 23 през ноември. Моля ви да дойдете на тази среща, която ще проведе между 10, и, от 10 до 11.30 часа в среда на 14 юни. И така, тук сме се събрали днес на, тази на това извънредно заседание, преди всичко за да за размяна на мнения с съместник председателят на Европейската комисия, господин Тимерманс. Уважаеми господин Тимерманс, добре дошъл днес сред нас. Не съмнявам, че обичате участие в заседанията на нашата комисия, тъй като ние много отблизо следим вашата дейност и се надяваме това да това наше сътрудничество да подпомогне работата ни и за бъдеще. Знаете, че въпросите свързани с климата са сред основните приоритети на нашата парламентарна комисия и ще останат сред приоритетите ни до края на текущият мандат. Знаете също така, че в момента се водят екстранните преговори за схемата търговия с емисии, работим и по ЛУЦФ, работим и по пакета за чиста енергетика. Разбира се, работата по тези пакети ни дава възможност да говорим на очакванията на гражданите, но те си доста работа за нас. Пак се радваме, че може да се занимаваме с тях. Предвид факта, че вие отговаряте хоризонтално с всички теми, свързани с устойчивото развитие, сигурна съм, че и за вас темите, които ние обсъждаме тук, са много важни. Ще се радвам да чуем повече за цялостния подход на Европейската комисия към устойчивото развитие и в частност бихме се радвали да чуем плановете ви за прилагането на целите за устойчиво развитие на ООН във външната и вътрешната политика на Европейския съюз. Както знаете, нашата парламентарна комисия в момента изготвя доклад по собствена инициатива по планът на Европейския съюз за устойчивост. Наскоро изпратихме делегация на нашата комисия, която е участие в конференцията посветена на океаните, организирана от ООН. Също така ще се радваме да чуем повече за прилагането на плана за действие за кръговата економика и в частност стратегията за пластмасата, която много ни вълнува. Няма да отнемам повече от времето ви за изказване, но все пак държа да отбележа, че в работата ни като комисия, и за общественото здраве и безопасността на храните, както казах и на конференцията на председателите на парламентарни комисии, не сме изцяло задоволени от вашата работа на Европейската комисия, особено по отношение на микробната резистентност, защото нашата комисия нееднократно е настоявала за изготвянето на плана за действие, който да последва плана за действие, който изтече миналата година. Надяваме също така да, бъде предложен, да бъдат предложени и законодателни мерки. Освен това, все още очакваме от Европейската комисия напредък по пакета за ветеринарните медицински изделия. Ние одобрихме пакета тук в парламента, но има застой в съвета. А, имаме нужда от бързо постигане на споразумение по тази тема. Пак ви приветствам за добро дошло, господин Звездник на Европейската комисия и ви давам думата. Много ви благодаря, госпожо председател. За мен това наистина е една много важна среща в подготовката на следващата на комисия на Европейската комисия. Много важно е за мен да чуя мнението на вашата комисия, която е сред най-важните комисия, за да се изпълнят резултатите на съвместна декларация за основните проекти на Европейския съюз за тази година. Знам, че активно работите по четирите парламентарни законодателни предложения в рамките на пакета за отпадъците, работите по трите законодателни пакета, които, са, които положение, които а, съставляват пакета за схемата търговия с, с емисии и по пакета за чиста енергетика. Но нека да започна с а, Програмата за устойчиво развитие до 2300 година, която ръководи цялостната ни дейност всяка една от тези област и съпътстващите я цели за устойчиво развитие. Държа да ви уверя, че ние в Европейската комисия и аз лично много насериозно приемаме тази наша цел, както в рамките на Европейския съюз, така и в сътрудничеството ни с, с, страните по целия свят. 17-те цели за устойчиво развитие са ключово постижение, тъй като те поставят постигането на важни екологични цели в, в сърцето на международната ни дейност. През него миналата година представихме нашият отговор чрез програмата ни 2030 година и планът ни за, за изпълнение на целите за устойчиво развитие. Основната ни цел е да запазим набраната инерция и да продължим да прилагаме тези политики на национално, регионално и международно равнище. Отговорът на Европейския съюз за програмата на ОНЕ за устойчивост 2300 година има две основни насочности. Първата е целите устойчиво развитие да бъдат включени в основната работа на Европейската комисия, т.е. текущите приоритети на Европейската комисия и знаете, че в основната тези приоритети се основава цялостната ни съвместна дейност втората на цялостна насока е да се продължи по-надългосрочният е, ни планове за работа в тази област след 2020 година. Така че първата ни цел, разбира се, е да постигнем целите за 2020 година, но а, трябва да гарантираме, че целите за 2020 година напълно се вписват в по-дългосрочната стратегия до 2300 година. Искаме да разработим дългосрочна визия в тясно сътрудничество с платформите, платформа, която би следвало да обедини всички задържани, в която ще участват и разбира се и Европейския парламент, и съвета, и държавите членки. Знаем, че Европейския съюз ще играе много важна роля за създаване на политики и регулаторни рамки, които насърчават е, гражданите, е, държавите членки и предприятията да подкрепят е, устойчивото развитие, нужно за постигане на целите за устойчиво развитие. Те представляват на цялостна визия за света и предвид скорошното решение на администрацията на Съединените щати да се отеглят от споразумението в Париж, което ние много съжаляваме. По-важно от всякога ние в Европа да останем единни и да покажем, че можем да сме водачи на световно равнище. Мисля, че никога не сме били изправени пред по-голямо предизвикателство от това да запазим високо равнище на развитие, високо равнище на социална закрила, и социалната ни тъкна като цяло и едновременно с това да намалим бремето и последствие от нашите действия върху природата и природните ресурси, с които разполагаме. Други части от света ще продължават да се развиват, ще използват по-голяма част от наличните природни ресурси, защото ние трябва да покажем как може да се запази високо развито економически общество, високо, е, общество с високо равнище социална закрила и едновременно с това да се намали въздействието ни за околната среда. И пакетът за да кръгвата економика економика. В това отношение е прекрасен пример за това как може да помогнем за намаляване на отпадъците, справяне на проблема с пластмасата, отпадъците в морската среда, достигът на вода и да се подобри по-ефикасното разходване на ресурсите, като много създадат работни места и економическа заетост. Трябва да, постигне, да, да стремим да постигнем споразумение по пакета за отпадъците до края на годината и разчитам на усилената подкрепа на вашата комисия, тъй като започват да страните преговори. Добро управление на отпадъците е печелищо за всички. То допринася както за економическият растеж и даването на работни места, така и за иновациите и за подобряване на състоянието на околната среда и борба срещу измененията в климата. мисля, че го разбираме по-добре от всякога. Европейската комисия продължава да поддържа високите си равнища на амбиции с високи поставени цели за рециклиране и намаляване на депата за отпадъци. Като време с това трябва да има много ясни, прозрачни правила за изчисляване, трябва да имаме възможност да съпоставим постигнатите резултати. Вярно е, че някои държави може би ще имат нужда по време за постигане на тези цели, но едновременно с това е много важно да избегнем прекалено дългите отсрочки, т.е. високите равнища на емисии трябва да бъдат съпъствани с повече подкрепа, може би, но не бива да водят до отлагане на срокът за постигане на целите до безкрай. Амбициите ни свързани не само с самите равнища, но също толкова амбициозни са и по отношение на системата за изчисляването им. И Европейският парламент и съвета се стремят да постигнат възможно най-високо равнище на съпоставимост и поставеност между държавите членки. Говорим за правилата за числяване и на рециклирането, и на депонирането, като трябва да имаме много ясна и прозрачна система. Пакетът за опаляци трябва също така да ни помогне е, да подобрим е, иерархията на отпадъците с амбициозни цели и да се разработят други инструменти, които да пъсват тези искания. Приветстваме и призивите на Европейският парламент за нови количествени цели, но като цяло трябва да има нужна надежни данни и ексант е, оценка на въздействието. Но съм съгласен, че трябва да признаем колко важен е въпросът за справянето с проблема с разхищението на храни и мисля, че държавите членки си дават сметка за това. Наясно сме с различните инициативи, които Европейската парламент които, които Европейския парламент съвет искат Европейската комисия да предприеме по отношение на отпадъците за бъдеще и с удоволствие ще обсъдя тези инициативи в подробности с вас. Разчитаме на сътрудничеството и на двете с законодателни институции и се надяваме да постигнем а, и да допринесем за постигането на а, своевременно и амбициозно споразумение по темата. Искам да се спомня един важен аспект на кръговата, пакет за кръговата економика и става дума за пластмасата. Знаем, че пластмасовите продукти играят много важна роля в ежедневният ни живот и в економиката ни, но сме наясно и с отрицателното е въздействие, свързани с тях. Близо 70% от пластмасата след употребата или се изгаря, или се депонира, а между 5 и 13 милиона тона се озова в околната среда всяка година, по-голямата част от тях се натрупват в а, моретата и океаните, ко което вреди на околната среда, економиката и на нашето здраве. Наскорошно а, получване показа, че а, капачките на пластмасовите бутилки са много сериозен проблем за морската околна среда и мисля, че ни чака много работа. В момента 90% от пластмасата се произвежда от а, свежи ресурси като се произвеждат, че производството на пластмаса се отделя близо 400 милиона тона парникови газове годишно, данни са от 2012 година. С настоящите тенденции от 2050 година увеличението ще бъде от 15% годишно трябва в рамките на е, плана за действие на кръговата економика да погледнем цялостно на всички етапи на производство и възможност за рециклиране на пластмасата с е, възможности, които разполагаме в момента. И знаете, че сме включили пластмасата в е, пакета за отпадъците. Предвиждат се и полезни взаимодействия с други законодателни предложения, но трябва да имаме по-амбициозна по подход към пластмата, пластмасата и затова ще излезем с специфична стратегия до края на годината. Ще обърна внимание на особеностите на дизайна, производството, цикъл на живот на пластмасата и ще дадем тласък на създаването на една нова промишлен, химическа промишленост, произвеждаща пластмаса в Европейския съюз. И държат отбележа, че и частният сектор започва да си дава сметка за нуждата от, подобен, от подобна промяна и заедно с нас в момента търсят решение на проблема. То, ако успеем да го постигнем, това ще бъде огромно економическо предимство за нас и ще даде много възможности за економически растеж в Европа. Стратегията ще ни предостави основната ни визия за промените, от които се нуждаем производството на пластмаса трябва да не, да не бъде обвързано с употребата на невъзобновяеми ресурси, трябва да се намали въздействието на пластмасата, трябва да се удължи, удължи цикълът на живот и да не се допуска свободното депониране на пластмас в околната среда. Микропластмасовите частици особено сериозен е проблем и редица ам, държави като Съединените щати, например, се заемат с проблема, както и частният сектор. В момента се разработват и други по-екологосъобразни альтернативи. Стратегията ще, се, ще обхване и биоразградимите пластмасови продукти. Те може би са първоначално на стъпка напред за намаляване на от депонирането на обикновена пластмаса, но трябва да се гарантира, че производството на този вид пластмаса също е устойчиво и стратегията ще бъде представена след като споведат традиция консултации за интересованите страни на конференцията, която ще се проведе на 26 септември. И накрая към момента говорихме не вече по същество, но бих искала все пак да кажа няколко думи и за методът ни на работа противно на мнози, аз не виждам никакво противоречие между по-доброто законотворчество и по-високите цели за околната среда. По-доброто законотворчество ни дава възможност да постигнем целите в програмата ни за устойчиво развитие. Ще ви дам набързо няколко примера. Миналата седмица приехме план за действие за докладването за околната среда, след като направихме оценка на пригодността на всички налични в момента изисквания за докладване. Целта е да имаме регулаторна рамка, която дава възможност за предоставяне на данни в по-лесно достъпен начин за всички, които могат да се поинтересуват направихме оценка на изискванията за докладване в директивите за местообитаните директивите за птиците и стана ясно, че трябва да се подобри ефикасността на докладването, ако искаме да се подобри въздействието на тези законодателни текстове. И дори в случаите, когато не, излиза, не излязохме с конкретни предложения за ние законодателни промени, се срещнахме с заинтересовани страни и вече сме по-ясно с това какво се случва на място. И в момента, например, по отношение на, на директивите за петициите и местообитанията, влязохме в пряка връзка с местните регионални власти, които се противопоставяха най-силно на тези изисквания. И в момента мога да ви кажа, че работ, съместна ни работа е много по-успешна. Благодаря ви. Малко прехвърлих от отделеното ми време. С нетърпение очаквам разискването ни. Благодаря ви, господин Тимерманс. Важно е това, което казахте за пакета за отпадъците. Тук е докладчика в Сянка, който участва в тристранните срещи. Благодаря на комисаря Вела и Крецо за това, че подкрепиха становището на парламента по време на тристранната среща. Тогава ние създадохме един екип, за да може да защитим позицията. Благодаря ви за това, което казахте по отношение на целите за устойчиво развитие и вписването им в европейската рамка. Говорим за по-добро законотворчество и в този контекст в Омнибус забелязахме и вашите конкретни предложения в това отношение. Но на този етап се нуждаем на допълнителни обяснения, за да можем да вникнем във вашето предложение. Нуждаем се от повече яснота, за да можем да ви подкрепим. Добре дошли са всякакви допълнителни обяснения от ваша страна. Сега се обръщам към колегите, които с нетърпение чакат да направят коментар. Започваме най-напред с координаторите. Господин Лиезе е прав. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин заместник председателя на комисията за направеното от него изказване. Подкрепям основно това, което казахте за пластмасите. Искам обаче да фокусираме изказването си върху това, което нашата председателка госпожа Вариан каза накрая, като last but not least. Става дума за а, това, че тази комисия отговаря не само за околната среда, но и за здравеопазването и е, доколкото а, виждам, Европейската комисия след встъпането в длъжност на господин Юнкер не е направила нито едно предложение във връзка с здравеопазването. Като парламент ние се отнасяме много критично към това. Винаги приемаме резолюции във връзка с това какво може да се направи с антибиотичната резистентност. Това беше споменато от председателката. Искам сега малко да представя по-остро нещата. Имаме заместник-председател на комисията при нас. Ние го приветстваме и много бихме се радвали, ако се разработят в бъдеще нови антибиотици за животни. А когато обаче се разработват такива за хора, няма законодателно предложение на комисията. И наред с другите неща, които трябва да правим като изследователска дейност и иновации за намаляване на вредното действие на антибиотиците и като цяло ние сме правили много предложения, тъй като времето е малко, няма да ги изброя всичките, но в тази връзка е важно да се знае, че в основните договори е записано, че Европейската комисия, Европейския съюз има като цяло компетенции по отношение на здравеопазването, има и правни основания за това. И когато попитате гражданите, във връзка с рождения им ден или нова година какво е, желаеш като подарък, те не отговарят институционални реформи, а най-вече казват искам здраве и за това комисията трябва да поеме своята част от отговорността по тази тема. Благодаря ви. Госпожа Дали е следващата. Благодаря, госпожо председател. Господин заместник председател, благодаря ви за това, че очертахте вашите приоритети пред нас. Ние напълно ги споделяме. Бих искала да се спра на нещичко, което не споменахте в уводните си думи. Глифозата. Той се превърна в политическа тема тъй като може да се контрират а, всички проучвания, които доказват неговата токсичност с контрапроучвания. Научните заключения бяха, че глифозата не отговаря на съответните критерии, за да бъде класиран като канцерогенен. Комисията какво възнамерява да направи? Да оттегли глифозата от пазара или да го остави? Бихте ли могъл да кажете нещо повече за течащата оценка на регламента за фитосанитарни мерки? Предвиждате ли някакви конкретни мерки по отношение на прозрачността и научната партньорска проверка за активните вещества? Отново по темата ЕФСА излезе с заключение по отношение на канцерогенния характер на глифозата, но това заключение може да бъде оспорвано. Вие предвиждате ли някаква оценка на действителността на тази оценка на ЕФСА и на Агенцията за химикалите? Благодаря, госпожо Дали. Не виждам никой от ЕКАРЕ. Госпожа Биардър от АО да имате думата. Благодаря ви. Аз говоря от името на колегата, който не може да присъства тази вечер. Той иска да засегна две теми. Ще се опитам да бъда кратка. Първата е за биоразнообразието, а втората за дъмпинга по отношение на околната среда. Относно биоразнообразието, вие казахте много хубави думи в това отношение, но стратегията за биоразнообразието, е, вашата програма засяга периода от 2020 година. Конкретните мерки, които приема Европейската комисия по отношение на биоразнообразието, какви критерии включват? Какви са нашите собствени цели? Какво правите точно вие в Европейската комисия? От организациите за защита на околната среда в Европа и не само се чува, че положението с биоразнообразието е катастрофално. На следващо място дъмпинга по отношение на околната среда. За тези от вас, които не знаят, имаме нов министър на околната среда след Брексит, той би искал да скъса с законодателството в областта на околната среда. Когато а, той беше министър на образованието, искаше всяко обучение по отношение на околната среда да бъде изключено от а, учебната програма. Какво ще направите вие? за да гарантирате, че няма да се стигне до дъмпинг по отношение на околната среда? за да не се избягва прилагането на законодателството. Това ще се отрази на Европейския съюз и на британските острови. Тръмп, както знаем, отрича проблема с околната среда и отегли САЩ от споразумението от Париж. Бихме искали да има гаранции, че господин Тръмп също няма да извършва дъмпинг по отношение на околната среда. Ако отговорите на двата въпроса, наистина ще ви бъда благодарна. Благодаря, госпожо Биердър. От името на ГУЕ, госпожа Конечна. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин комисара за това, че е отделил време да бъде днес сред нас. Вземам като повод това, което вие казахте във вашето изказване. Вие очертахте във вашето изказване проблем, който аз също виждам. Приемат се нови нормативни актове, обаче не можем да транспонираме настоящото законодателство. Липсват планове за действие в държавите членки не се извършва цялостно транспониране, но това не може да продължава така не можем да кажем, че е, някои части е, все още не са транспонирани и да искаме да въвеждаме нови нормативни актове. Какво ще направи тук председателят на комисията, без да има транспониране в държавите членки и без вие като комисия да поемете вашата роля в плановете за действие? Това се отнася не само за антимикробната резистентност, не става дума само за кръговата економика, става дума всъщност за това, че няма планове за действие за а, хив, за жълтеница, за туберкулоза и за още много други неща. Не можем да продължаваме така, без да седнем и разумно да подходим към този проблем и да кажем, че трябва да се концентрираме там, където има проблеми. Държавите членки бездействат, бездейства и комисията, обаче ние непрекъснато приемаме нови нормативни актове. За съжаление, аз сега трябва да напусна залата, тъй като трябва да гласувам в друга комисия но ще погледна в WebStream това, което предлагате като отговори на нашите въпроси. Надявам се, че отговора, който ще чуя от вас на моето запитване, ще бъде положителен. Благодаря, госпожо Конечна. Господин Ейкалт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин заместник председател на комисията. Бих искал да говоря за веществата, нарушаващи ендокринната система. С... През 2013 година комисията използва по-доброто законотворчество като извинение да проведе оценка във връзка с критериите, които трябва да се е, въведат за веществата, нарушаващи ендокринната система. Има решение постановено от Европейския съд – където той постановява, че Европейската комисия не изпълнява задълженията си в това отношение. Имаме решение на съда, което ви подтиква да се е, захванете с проблема. До сега обаче не сме видели никакво законодателно предложение от вас. През юни 2016 година имаше едно първоначално предложение, но дори и тогава Европейската комисия се опита да промени законодателството посредством делегиран акт. Вие се опитахте да промените правен текст от регламента за пестицидите и нашата правна служба тогава заяви, че вие надвижавате правомощията си. Решението на Европейския съд казва същото всички фирми биха искали да знаят дали веществата, които използват, ще бъдат класирани като нарушаващи ендокринната система. Та питам, Европейската комисия ще излезе ли с предложение базирано на научни становища? Очакваме от години вече това предложение, а Европейският съд постанови решението си преди година и половина. Но моля, обещайте да не променяте правния такс текст през задната врата, чрез делегиран акт. Нуждаем се от вашите усилия и енергия по това досие, защото се случват някои им доста странни неща. Ако искаме да запазим имиджа на по-доброто законотворчество, то тогава нека наистина да го направим по-добро и да не се случват такива неща. Благодаря, господин Екаут. Госпожа Донано, последния докладчик. Е, dans sa communication... В съобщението от 25 октомври миналата година във връзка с работната програма за 2017 година комисията посочва, че ще предприема действия във връзка с кръговата економика и ще намали е, пластмасовите отпадъци в околната среда. Всъщност, е, Господин комисар, при конкретното изпълнение на тази програма можете ли да посочите по-точно е, всъщност е, кое е мястото на производството на е, местната консумация във всичко това? И втория въпрос е свързан с плана за инвестиции външни, които са предназначени за Африка и съседните държави на Европейския съюз за борба с миграцията и с безработицата и гарантиране на устойчив растеж. Можете ли да посочите разбере по-точно как точно ще бъде изпълняван този план. Комисията желае да оптимизира е, приносът на този пакт към е, устойчивото развитие. И е, сега всъщност ОСП може ли да продължи продължава да увеличава непрекъснато а, е, своята производителност, имайки преди член 39, производителността в е, селското стопанство, а, е, като пази граждането, здравето на гражданите и също така ги предпазва от влиянието на генномодифицираните организми и отглеждането на такива растения. Това е записано. Вие смятате ли, че е, на, като легитимна организация по тази тема, е, смятате ли, че Европейския съюз изобщо може да предприема легитимни действия в тази насока? Благодаря ви. С това приключихме първия кръг от въпроси. Имате думата за отговор. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Ако не успея, ще ви предоставя допълнителна информация в последствие. Ще помоля колежката да а, получи необходимия отговор или ще ви отговоря писменно във възможно най-кратък срок. Първо, на въпроса за здравеопазването. Вече имаме законодателна рамка, която гарантира е, висока степен на безопасност на храните. Извършват се различни инспекции и законодателството ни за храните е наистина на добро ниво. Сега работим по неговото изпълнение – Опитваме се да гарантираме безопасността на храните на европейския пазар. Скоро ще приемем план за действие по отношение на антимикробната резистентност. По този начин ще продължим борбата си а, с антимикробната резистентност. Това е в отговор на въпроса на господин Лиезе. Работим също така и по въпроса за оценката, за да може да имаме ефективно здравеопазване. Не смятам, че трябва да се подценява огромния труд, който се полага по отношение на изпълнението на законодателството. Работихме по директивата за тютюневите продукти, законодателния акт за трансграничните е, заплахи, както и за е, правната рамка за фармацевтичните продукти. Сега държавите членки ще трябва да транспонират в своето законодателство европейското законодателство, тъй като е, това е само в техните правомощия. Виждам, че държавите членки все повече проявяват желание да си сътрудничат в тази област. На въпроса за глифозата. Заключението на ЕФСА и на Агенцията за химикали, че глифозата не трябва да бъде класифициран като канцерогенен продукт, според мен е оценка на независими агенции. Тази оценка се потвърждава от компетентните органи на Япония, на Канада. Това бе потвърдено и на заседание на Световната здравна организация. Научните доказателства обаче показват друго. И оттам вече различните емоции и политически спорове, което ни кара да мислим, че може би не вървим в правилна посока в това отношение. На 16 май решихме да подновим дискусията с държавите членки по отношение на повторното одобрение на глифозата за следващите 10 години. Ние се ангажирахме да вземем предвид последните научни становища за глифозата, работим с държавите членки, за да намерим някакво решение, да получим широка подкрепа за взетото решение, за да може да гарантираме, разбира се, опазване на околната среда. Ще се базираме на научните е, становища и ще гледаме е, нашето решение да бъде правно издържано. Крайният срок за вземане на решение 6 е месеца след като комисията получи официално становището на Агенцията по химикалите. Очакваме това становище да ни бъде изпратено малко по-късно този месец, което означава, че през лятото ще водим дискусията с държавите членки преди да гласуваме по въпроса. На въпроса за стратегията в областта на биоразнообразието, плана за действие, Дълго не широко обсъдих темата миналата седмица с представителите на регионите и на регионалните компетентни органи. Чух техните безпокойства. Всички са единодушни в Европа. Биоразнообразието намалява навсякъде – затова ще трябва да отделим специално внимание на изпълнението на стратегията. Миналата седмица представихме план за действие, но хората на място вече усещат ефекта от намаленото биоразнообразие. Затова ще разчитаме на сътрудничеството с държавите членки и най-вече на сътрудничеството с регионалните и местни компетентни органи. Всичко е въпрос на политически избор. За съжаление, има една държава, която изрази желанието си да напусне Европейския съюз, но не само тя е засегната. Някои смятат, че сегашното законодателство е вмешателство на онези неизбрани в Брюксел чиновници. Със сигурност ще обърнем, обърнем внимание на този момент. Много глупав е аргумента, че е, важно е да мислим за економиката. Ако имаме някакъв важен актив тук на Запад, то той се дължи на това, че сме създали економика, която по никакъв начин не се отразява на околната среда. Ако продължим напред, да развиваме економика, която ще вреди на околната среда, то това ще ни струва много по-скъпо. Казвам го, тъй като съм син на двама въглищари – и никой в този сектор не смята, че трябва да се обърнем към други източници на гориво. Но ако хората не го проумеят, то тогава на къде вървим? Зная колко е болезнено за хората да им се наложи подобна реформа но със сигурност, ако не я приложим, техният живот така или иначе ще бъде много по-тежък. Това въжи и за хората извън Европейския съюз, както и за някои от държавите членки. На въпроса на госпожа Конечна. Иска ми се да гарантираме като пазители на договорите в Европейската комисия, че държавите членки ще приложат законодателството. Ако е необходимо, ще започнем производство за нарушаване на европейското законодателство. Няма да се откажем, защото смятам, че бъдещето ни е заложено на карта. Необходимо е да отчитаме този момент във всеки един економически модел, който ще се прилага от тук нататък. По веществата, нарушаващи ендокринната система, на господин Ейкаут бих искал да кажа, че честно казано не мога да ви отговоря днес подробно, тъй като не разполагам с необходимата информация. Опитваме се да работим по въпроса с държавите членки. Искани се да има някакви критерии в това отношение. Много точен беше въпроса ви, така че не искам да ви отговарям отгоре. Отгоре бих искал да ви отговоря с съответната информация, така че допълнително ще се свържа с вас. Госпожа Донано също зададе конкретен въпрос. за местните мрежи на доставки. Това е едно от най-стимулиращите неща, които наблюдаваме в нашето общество хората започнаха да се организират на местно равнище. Това се отразява както на енергопотреблението, така и на отпадъците. Както вие казахте, това е важно за селскостопанския сектор. Няма да можем да запазим и да засилим биоразнообразието, да имаме устойчиво производство на храни – и да опазим околната среда, ако с стопанските производители също не поемат своята част от отговорността. Тази политика не е в ущърп на фермерите. А, напротив, това е една от основните цели на грининга, а именно да включим и селскостопанските производители в Европа. Много правилно се опряхте на това, което е разписано в договорите. Но тези цели, които са разписани там, днес се прилагат по много по-различен начин от начина по който това се правеше преди 50 години. Днес трябва да изхраним много повече хора. И производството трябва да бъде устойчиво, като се вземе предвид и околната среда. Така че ако искаме да постигнем целите да имаме продоволствена сигурност, висококачествени хранителни продукти, трябва да отчетем и околната среда. Няма друга възможност. Аз съм напълно убеден в думите си. Не виждам как а, правите връзката точно с миграцията, но да ви кажа все пак какво мисля и аз в това отношение. Голяма част от миграцията се дължи на климатичните изменения – на това, че част от Африка, а дори част от Европа вече се превръщат в пустиня. Научните доказателства са многобройни в това отношение. Това са климатични промени, породени от човешката дейност. И ние трябва да се справим с с това опустиняване в Африка. Това може да засегне и други части на света, включително и Европа. Така че има ли връзка с политиката в областта на миграцията и политиката в областта на околната среда? Да, абсолютно. Всичко се отразява на миграционния поток, а той поставя натиск върху нас. По тази причина се стигне до толкова много смъртни случаи в Средиземноморския регион. Благодаря. Мисля, че успях да отговоря на въпросите. Ясно ви благодаря. Мисля, че много добре се справихте с всички повдигнати въпроси. Не знам дали зададете въпросите са напълно удовлетворени от отговорите ви, но поне се опитахте да отговорите на всички постигнати теми. Сега писахме към вторият е, кръг на въпроси на колегите. Започваме с господин Белет. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин заместник председател на Европейската комисия, след случилото се във Вашингтон по отношение на споразумението в Париж, т.е. един от основните участници в него се оттекли. И големият въпрос, който стои пред нас е как може да гарантираме равнопоставеност за бъдеще. Този въпрос се поставя много остро в момента. Много идеи се появих в последните няколко дни. Една от тях е налагането на данък въглерод за вноса в Европейския съюз, но не смятам, че това е много добра идея. Може би обаче си струва да умислим други възможности, т.е. инструмент, който по някакъв начин да приобщи държавите, които не са част от, които не са страни по споразумението от Париж в Европейската схема с търговия с емисиите, които в момента предоговаряме. Миналата седмица Financial Times излезе с статия, че всякаква схема, която да обхваща и вноса би била прекалено сложна схема, но въпросът е това именно това прави в момента Калифорния. Това е предложение, което беше направено през месец февруари при разглеждането на схемата с търгови с емисии на щата Калифорния. Така че ако Калифорния може да включи внос от самите щати на Съединените щати в своята схема с, търговия, с емисии, която е много сходна с нашата, смятам, че и ние в Европейския съюз вероятно ще можем да намерим някакво правно устойчиво решение. Не смятате ли, че сме длъжни дори да обмислим възможността за изграждане на нашата схема в това отношение и също така, разбира се, да я включим по някакъв начин или да я свържем с схемата с си мисли на Калифорния и на други държави, които вече са приложили и а, всички дружества и публичности, които искат да изнасят към Европейския съюз, трябва да бъдат равнопоставени на нашите дружества. Благодаря ви, че споменихте и схемата с търговия с емисии, господин Белет. Господин Парнио има думата. Euh, Аз също искам да се спра на ангажиментите на президента Тръмп във връзка с КОП-21. Споразумението от Париж ще се прилага спрямо всички останали, но не е спрямо а, САЩ и американския народ. А, след това оттегляне, всъщност американската администрация е конфронтирана с а, доста документи по отношение на климата. Дори на 5 юни Блумбарк. Например, е, този документ, е, подписан от е, много организации в САЩ и там също се поставя цел за намаляване на емисиите на парникови газове, така че това отразва и ангажимента на председателя в рамките, на президента в рамките на КОП. И аз искам да подчертая, че местните и регионалните организации всъщност имат много повече е, компетенции, отколкото националните правителства по отношение на борба срещу замърсяването на въздуха и въвеждане на нови екологични правила. Европейския съюз трябва бързо да изгради сътрудничество на три равнища с американската държава, с градовете и с предприятията. Можете ли да ни кажете, господин заместник председател, дали имате някакъв план за действие? действия в това отношение и е, как ще се изпълнява, така че да се е, засили с сътрудничеството с отделните щати на САЩ, американските предприятия и е, градове, които искат да спазват ангажиментите поети от президента Обама в рамките на Парижското споразумение. Благодаря, Госпожо председател, благодаря и на заместник председателя на комисията за представените подробности и е, данни, искам да кажа нещо във връзка с Парижското споразумение и излизането на САЩ от него. Естествено, ние трябва да си помислим какви ще бъдат въздействията от всичко това. Те не са толкова лоши. Комисията вече представи законодателен пакет във връзка с кръговата економика, с сте и така нататък, но вие отговаряте също и за изготвянето на работната си програма. Какво смята да прави комисията във връзка с изпълнението на Парижкото споразумение. Какви нормативни актове предвижда, какво включва в новата си работна програма? Ако получаваме своевременно информация от комисията за това каквото желая да прави, това би ни помогнало тук да си помислим добре и да излезем със съответни предложения. Благодаря. Госпожа Бонафе. Благодаря, госпожа председател. Благодаря също и на заместник председателя на комисията. Аз искам да посоча още нещо във връзка с Парижкото споразумение. Това е тема, която сега ни занимава особено силно. Искам да направя още една крачка напред на срещата на Г7 в Болония беше посочено това. И всъщност тази среща сега се е, нарича Г6 плюс 1, защото Тръмп иска да напусне Парижкото споразумение. Естествено, Европа трябва да поеме водеща роля, защото има много големи предизвикателства във връзка с климатичните промени. Става дума за технологии, за економика, всичко това е свързано помежду си. И ако наистина работим в тази насока, ще можем да печелим от конкуренцията. За да останем обаче надежден партньор, не трябва само да спазваме целите, които сме набелязали, а да набережим и нови цели. Например, при инвестициите. Трябва да видим какво всъщност инвестира Европейския съюз, какви инвестиции извършва. Имаме пакт за растеж, за стабилност, имаме проекти на различните администрации за енергийна ефективност в училищата и може би ще трябва да се заемем с такива проекти, а не само с най-големите проекти, но все пак искам да чуя вашето мнение. Благодаря, господин Холвани. Благодаря ви. Високо ценя избраните от вас теми, от вас и от колегите ви. Ще си позволя да задам въпросите си народния си език унгарски. След избирането си за председател на Европейската комисия, господин Юнкер обеща да направи процеса за вземане на решение за ГМО в Европейския съюз по-демократичен. От правна гледна точка това е, може би, един от най-сложните въпроси, с които се сблъскваме. три сорта ГМО царевица в момента са разрешени в Европейския съюз. През ноември 2016 година обаче Европейският парламент отхвърли тези разрешения с голямо мнозинство. В съвета предложението не получи нужното квалифицирано мнозинство. Или казва с други думи, очевидно е, че по-голямата част от държавите членки на Европейския съюз са против а, разрешителните за отглед отглеждат и пускат на пазара на тези ГМО култури. Много се радвам да чуя каква е ваш, вашата лична позиция по въпроса. Знам, че вие зачитате процесите на взимане на демократично решение, но бих искал да чуя каква е личната ви позиция. You, господин Данс, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин заместник председател на Европейската комисия, за това, че днес сте сред нас. Господин Стас, шпионите ми в залата казаха, че сте направили много добри коментари по устойчивото развитие, за което ви благодаря. Аз съм докладчик по целите за устойчиво развитие и сме много удовлетворени от някои от положението на Европейската комисия. Радваме се, че вие ще ръководите и координирате работата по тази тема. Много държим на хоризонталната работа всички от Европейската комисия с, с, с, с всички заинтересовани страни. Имаме нужда повече от всички диалог с всички местни, регионални, национални равщи и европейски институции. И в светлината на тези нужди, можете ли от сега конкретно да ни уверите, че, ще се, че имате идея как ще се осъществява това сътрудничество за в бъдеще? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Флоренс. Има думата. <clears throat> Аз искам да кажа нещо във връзка с господин Тръмп. За мен той е един екологичен атола, от който все пак не трябва толкова да се страхуваме. Когато Европейския съюз наистина иска да продължи да работи в сферата на климатичните промени, Нашата индустрия трябва да бъде иновативна. Американската индустрия може само да я последва, ако желае добро място в световната конкуренция. Така че наистина Тръмп е неприятно явление, обаче ние не трябва да изпадаме в ступор, а трябва да продължим нашата политика. Другите ще ни последват тогава. Разбира се, в САЩ има и. Е, църкви, които са много ангажирани. Господин е, заместник председател на комисията, вашето изказване ми хареса много. Посочихте 17 точки, цели за устойчиво. Също така направихте едно обобщение, един преглед и за мен всъщност е, тази верига не е съвсем пълна, защото виждам пропуски в нея. Може би не съм разбрал точно и въпросите. За мен, например, въпроса за чистотата на въздуха е много важен. Флора и фауна, това е включено в плана за действие, също и хабитатите. Обаче какво всъщност се има предвид по оплакванията, които получавам от моята страна, те въобще не са отразени в този документ. И като земеделски стопанин аз се интересувам, разбира се, от средствата за растителна защита. Аз мисля, че е необходимо ново поколение такива средства. Забраната на неоникотиноиди бих я наложил още днес, ако мога. Но смятам, че трябва да изясним на индустриалните среди, че се очаква ново поколение от средства за растителна защита, които изобщо не попадат в водите. И там всъщност можете да намерите всичко. Аз живея в един такъв район. И за това индустрията казва, че трябва наистина ново поколение от такива препарати. Но не можем само да удължаваме срока на сега съществуващите. Това е смъртен град. Необходимо ни е ново поколение средства за е, растителна защита. И сега за земеделските стопани. Ние имаме проблем със съзнанието по този въпрос. Виждам го и при моите колеги. Искам наистина да ви помоля когато става дума за стратегията за устойчиво разбитие, да насърчавате промяната в съзнанието. При младите земеделски стопани няма проблеми, но при тези, които са на моя възраст, положението е катастрофално. Нека да обясним на земеделските стопани какви са нашите цели и може би тогава те ще участват. Мисля, че няма смисъл да ги убиваме емоционално. Трябва да им подадем ръка и тогава те биха ни последвали, според мен. Госпожа Хармс. Благодаря ви. Бих искала да се спра на въпрос, свързан с конвенцията от Орхус. Както знаете, на 17 марта контролната комисия на конвенцията от Орхус постанови, че Европейския съюз нарушава разпоредбите на конвенцията, но за мое изненада се оказа, че няма частно лице или институция, която да има нужната юридическа правоспособност да, пред, да успорва решения на Европейската конституция за, състоят, за несъвместимост с конвенцията от Орхус. На шестата сесия на комисията през септември 2017 ще се разгледа случая с нарушенията на Европейския съюз. И тъй като механизма за съответствие беше създаден през 2002 година и от тогава основните заключения винаги са били, подкрепя ни, одобрява ни на срещата на страните по конвенцията с подкрепата на Европейския съюз се питам какво ще направи Европейския съюз в конкретния случай при положение, че самият Европейски съюз е в списъка на държавите, които не са спазили изискванията на конвенцията. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин председател, за това, че сте сред нас. Една от темите, които обсъждаме непрестанно е промяната на земеползването и горските стопанства. Имаме много разногласия, но имаме и две основни консенсуса между всички политически групи. От една страна трябва да се увеличават горските масиви, защото те са добър инструмент за борбата срещу измененията в климата, тъй като съдържат въглероден диоксид и от едновременно с това се е, твърди, че трябва да се увеличи потребата на дървесина като строителен материал, защото от една страна се оказва, че дървото продължава да съдържа въглероден си дори и след като е използвано за строителство, от друга страна това е много добър ам, ам, възможен ам, заместител на на бетона. Така че в момента така че очевидно трябва да, да насърчим заминаването на бетон, замяната на бетона с дърво, но към момента има силно силни резерви в това отношение е поради страховете свързани с а, лесно запалване на дървесината. Обаче, ако говорите с пожарникарите, те ще ви отговорят, че предпочитат да влязат в горяща дървена сграда, защото знаят в кой момент може да се срути сградата, за разлика от а, бетонните или стомани конструкциите, които не знаят нито един момент кога ще се срути сградата. Има обаче и добри новини. Миналата седмица Европейският а, е, е, ООН всъщност е, откри първата си дървена сграда. Най-високата ще бъде в Виена, тя ще бъде с 24 етажа. Така че ми се струва, че ще бъде ваша стъпка напред в побачването на климата, ако насърчаваме строителството с дървеси. Не ме питате, имате ли някакви намерения вие по някакъв начин да включите насърчаването на този тип строителство в контекст на борбата с изменението защита на климата. Благодаря ви. Обръщам се към всички останали колеги в залата. Някой от вас се иска да зададе въпрос? Не. В такъв случай е, с това приключвам. Изчакваме списъка на ораторите и давам думата за отговор на господин заместник председател на Европейската комисия. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря зададените ми въпроси. Ясно е, че голяма част от вас много държат на Парижското споразумение и това ние да поемем нашата част от отговорността да гарантираме успеха на споразумението, въпреки решението на господин Тръмп да оттегли своята страна от споразумението. Много сме разочаровани от това решение, но едновременно с това сме и насърчени от множеството послания на подкрепа за Парижското споразумение не само от почти всички останали държави по света, но и от толкова много заинтересовани страни в Съединените щати. Видяхте рекламата в Нью Йорк Таймс. Голяма част от най-отводещите американски компании проактивно показаха подкрепата си за пъщото споразумение и открито се противопоставиха на управляващата администрация, което почти никога не се случва в Съединените щати. Затова ми се струва, че разполагаме с нужната подкрепа за нашата визия за това как трябва да се приложи пъщото споразумение. За по-голямата част от хората, дори Съединените щати, било то на регионално или местно равнище, на щатско равнище или в частния сектор, темата вече е приключена. Те искат да продължат да използват разпоредбите на споразумението и затова съм съгласен с вас. Трябва да се стремим да изграждаме и нови партньорства, не само да се придържаме към типичният класически модел на западно сътрудничество между национални правителства. Ами не, има и други варианти. Защо да не изградим едно добро сътрудничество, едно добро партньорство с щата Калифорния? Струва ми се, че има много добри възможности за включване на съюз между Париж и Питсбърг. Не виждам защо трябва да се противопоставят два подобни града, града, например. Това е пълно безумие. Също така си да се отбележи, че Парижското споразумение, което не е най-силно правно вързващото правна гледна точка, представлява също много ясно изразяване на намерения на световно равнище и може да се превърне всъщност в катализатор за промяна на начина по който се осъществява международното сътрудничество по теми като климата. Може да се насърчава много по-гъвкав подход на партньорство, а не само класическият модел сътрудничество между държави на национално равнище. И в това отношение смятам, че не се трябва да играем водна роля в Европейския съюз. И много интересно, че все повече партньори искат да, да работят заедно с нас. Не само Китай, но и други държави. Не само, че искат да са наши партньори, но искат ние да играем ръководна роля. Ние можем да го направим. А между другото, Лично аз съм убеден, че подобна ръководна роля за нас подкрепят и голяма част от нашите собствени граждани. Господин Перети, тук и колеги споменаха и нуждата да се определи някаква цена за въглерода. Безспорно трябва да го сторим. Трябва да постигнем успех за ценообразуването на въглерода, не само за суровините и раната економика, но трябва да се вземе предвид въздействието на нашата економика за майката земя и част от, на, на, част от как може да го направим ще бъде чрез схемата търговия с емисии. Има добър напредък на техническо равнище между съзградателните органи с наша експертна подкрепа. Но честно казано ми се струва, че в момента се нуждаем най-вече от политическата воля да дадем нужния тласък на преговорите. Ще направя всичко възможно да разговарям с ръководителите на държавите членки и да спитам да ги убедя, че сега е да се бил момента да постигна напредък повече от всякога трябва да покажем на гражданите ни, на предприятията ни, на целия свят, че сме много сериозни и ще направим всичко възможно схемата с търговия с емисии да ни помогне да постигнем целите на Парижското споразумение. Няма да бъде лесно, но е напълно постижимо. Не съм убеден, че въвеждането на някакъв вид гранични мерки ще бъде добро решение. Жалко ще бъде, ако ние сме първите, които ще бъдат подведени под отговорност в рамките на СТО за подобни мерки. Не съм убеден дали изобщо такива мерки са приложими. Това поне ми казват заинтересованите страни. А и най-вече подобна идея нямам подкрепа от нито една държава членка. Затова ми се струва, че Основната сила на схемата търговия на емисии на Европейския съюз е хармонизация между всички отрасли и всички държави членки. И ако се въведат специфични мерки за тези специфични отрасли, това би подронило цялото въздействие на цялата схема. Господин Мовия зададе един уместен въпрос. Какво значи това за работната програма на Европейската комисия? Ясно разбирам посланието му, а именно, че трябва много сериозно да включим тази тема в работната ни програма чух посланието ви, ще се опитам наистина да отразя тази цел в работната ни програма за до година. Напълно си давам сметка, че тук става дума и за инвестиции. Миналата седмица в Брюксел организирахме една конференция преди 3-4 седмици. Бях в Нью Йорк и обсъждах въпрос инвестициите с частния сектор. И държа да отбележа, че частният сектор е готов да инвестира, но очаква от нас нужната правна сигурност в дългосрочен план. Това е основното изискване, което аз чувам от страна на частния сектор и на бизнеса. Те искат от нас правна сигурност поне до 2300 година. Това е основното, основното послание, което чух 2020 година не е достатъчно дългосрочен срок, за да може частния сектор да се чувства достатъчно уверен, че се решава да се инвестира в сектора. Затова, ако искаме да постигнем успех, трябва да гарантираме че стратегията ни до 2300 година е напълно съвместима с целите ни до 2020 година и също така напълно съвместима с ангажимент ни по отношение на целите за устойчиво развитие. И ако можем да излезем с такова послание за пълна последователност към частния сектор, като европейци, убеден съм, че ще успеем да съберем нужната подкрепа която успя да събере дело през, за еврото през 1992 година. На времето ни правиха абсолютно същите критики. Прекалено скъпо е начинанието, определя се стандарти, които са много по-високи, сравнени с останалата част от а, света. Но какво се случи? Всички за част от вътрешния пазар и всички приеха най-високите стандарти. Затова съм убеден, че ако продължим да поддържаме високите си амбиции и определим високи стандарти от 2300 година, целият свят ще се съобрази с тези стандарти. И това ще бъде полезно също така, тъй като ще гарантира нужната правна сигурност и стабилност за инвестициите. По отношение на форума на, или платформата на различните заинтересовани страни, как ще изглежда тя и как ще могат да участват в нея заинтересованите страни. Самия въпрос, който ми задавате, а именно как можем да сме в взаимодействие с хората, които трябва да работят с резултатите от нашата работа. Често става дума за местните регионални власти. Ни а, насърчи да работи в много тясно сътрудничество с а, Комитета на регионите, който пък от своя страна работи в тясно сътрудничество с своите партньори, т.е. с местните регионални власти които пък са в много тясна връзка с частния сектор на местно равнище. И по този начин се опитваме да щупим малко затвореният брюкселски свят. Мисля, че Европейският комитетът на регионите си даде сметка, че трябва да протегне ръка към партньорите си извън Брюксел ежедневната ни работа ще бъде надзиравана от а, ръководната комисия, която ще изпълнява насоките определени от платформата и ще докладва за резултатите на платформата. Няма да е лесно да създадем такава платформа, но съм доста ентусиазиран, защото има много желащи да вземат участие в нея и съм убеден, че ще можем да създадем нещо, което действително да подобри метода ни на работа. Разбирам а, коментарите на господин Флоренц а, за селските стопани. Мисля, че вече отговорих а, по тази тема на предишен въпрос, но ще го повторя, за да стане съвсем ясно. Няма да постигнем нужните ни резултати без селските стопани или срещу селските стопани. Трябва да гарантираме, че те са част от усилията ни, за да постигнем нужните резултати. А за целта ще ни трябват и нови технологии, които да подпомогнат селските стопани. Много често начинът, който подхождаме, подкрепяйки селскостопански производители, особено в областта на екологизирането, е почти нелепо. Налагаме почти невъзможни за изпълняване изисквания за малките стопанства, а, затова Фил Хоган в момента се опитва да разгледа възможните нови технологии, напреднали технологии, сателитно наблюдение, оперативно съвместими системи, които да могат по някакъв начин да облегчат селскостопански производители. И съм съгласен с вас, младите стопани няма нужда да бъдат обещавани, че трябва да се направи нещо за защита на околната среда. Така че съм уверен, че ще успеем да се преборим с част от стереотипите, които за нещастие са се посмукали в начинът по който ние работим. по въпроса за Охуската конвенция, Напълно съм наясно с проблема Напълно съм наясно с проблема, както казах, работим по изготвяне на позицията си, но моля само за малко предпазливост. Нека да стане ясно каква е правната ситуация. Европейския съюз при присъединяването си към конвенцията от Орхус много ясно заяви, че функционирането на конвенцията и всички решение, което се взимат в рамките на тази конвенция, трябва да е съвместим с европейското законодателство. Не може чрез решения, които се взимат чрез функционирането на конвенцията да се променят основополагащи договори на Европейския съюз. Разкажем в момента положението, ще ви докладваме възможно най-скоро, но госпожа Харам се права, има сериозен проблем тук. Но това, е което мога да кажа към момента, все още работим по разясняване на случая. По въпроса за земеползването и горските стопанства, о, не, извинете, ГМО, вие да забравяме темата. Пускахте ме за... Попитахте ме за личното ми мнение. Мога да го споделя с вас, ако искате, защото имам опит с а, въпроса от а, а, две различни гледни точки. Сегашната ми функция и в качеството ми министър, когато обсъждахме темата в а, съвета. На времето като министър а, бях озадачен от факта, че почти всички държави членки, може би с едно изключение, смятахме, че трябва да поемем по дадена насока, но по причини свързани с процедурата по комитология нямахме никакъв избор и комисията беше също положение. Всички разбирахме какво е положението, но просто нямахме избор. Комитологията изискваше от нас да действаме по друг начин което беше напълно неудовлетворяващо за абсолютно всички. Общественото мнение не може да разбере какво се случва. И държа се повече да отбележа, че за всеки е доста изкушаващо после да кажат, ами ние спряхме да направим всичко възможно да, да го спрем, но комисията прави каквото си иска. Това се случи и по отношение, за, по отношение на висохвата, и по отношение на ГМО. И в това отношение с пълно право Жан-Клод Йокер е напълно в бесен. Имаше политически дебат и Европейската комисия в момента е поставена в, позици... в това положение от процедурата по, комитология. Сега държавите членки прехвърлят всичко на наш гръб. И се опитваме да променим тази процедура. Т.е. смятаме, че решенията в тази област, които се взимат, трябва да са с по-политическо естество, включително и от тези, които наистина ги взимат, именно държавите членки. Това е моето лично мнение, а аз продължавам да смятам, че единственият критерий, който трябва да използваме, ако продължаваме с творческа дейност в отношение, би следвало да бъдат само научните данни. А те трябва да са е, безспорни. Ако има съмнения е, с тях, те трябва, разбира се, да бъдат е, проверявани два-три пъти и т.н. нататък. Но ако се вземат тези решения въз основа на научни доказателства, трябва това да се прави до край и оттам нататък всеки трябва да си поема отговорността, включително и в съвета. По въпроса за земеползването и горските стопанства, лично аз не бях наясно с а, тази дървена сграда, която се строи в момента. Това наистина е една вдъхновяваща възможност да променим а, строителството си и начинът по който гледаме на бетона. Струва ми се, че през последните 15 години беше използван повече бетон, отколкото през 3 или 4 години преди това, което разбира се е абсолютно неустойчив метод на строителство и затова трябва да гарантираме, че и при строителството предвиждаме рециклирането, в някои случаи може да се предвижда по краткосрочно строителство или строителство за по-краткосрочен период от време, с възможност рециклиране или да строим в по-дългосрочен план без нужда от рециклиране. Но а, е вярно също така, че инвестициите в горското стопанство е огромно предизвикателство, свързано и с биологичното разнообразие. Ако на, ако гледаме на горите прекалено едностранно, има опасност а, лесовътството да е е в а, разрез с целите за биологичното разнообразие, което също е проблем. Опитах се да отговоря на всички въпроси, доколкото бях в състояние. Ако някой от вас и някой от колегите ми не е получил изчерпателен отговор, моля да ме осведомите за това, за да ви предоставя нужните данни, аз или сътрудниците ми. Още веднъж ви благодаря за тази възможност за размяна на мнения. Благодаря ви, господин заместник председател на Европейската комисия. Очакваме Европейската комисия да изиграе ръководна роля за възстановяване надежността на научните данни, е, идващи от различните изпълнителни агенции. интересувани въпроса дали се обсъжда в Европейската комисия промяната на метода на работа на агенциите, т.е. да не разчитат те вече само на, на научни данни, които получават от държавите членки, но да имат възможност за собствена научна дейност. Благодаря ви за последните думи за въглерода и за въглищата. Благодаря ви за посетството днес тук сред нас и за сътрудничеството ви с Европейския парламент. Желая ви успех! Скъпи колеги, с това приключваме днешното заседание. Припомня ви само, че ще има заседание в среда с президентът на Маршалските острови, а редовното ни заседание ще бъде на 21 юни. Благодаря ви. Приятна вечер!